Kolejny punkt porządku obrad brzmi. И така, следващата точка от дневния ред е следната. подновяване на плана за действие на ЕС относно равенството между половете и областяването на жените при сътрудничеството за развитие. Това е устен въпрос. Сега давам думата на автора на устния въпрос, госпожа Линда Макеван. Um, Благодаря, господин председателю. Господин комисар Стенелидис, уважаеми колеги, вече е късно, а ние трябва да обсъждаме такава важна тема и вие всички сте съгласни с това. Ние искаме да обсъдим тази тема, за да а, видим, че комисията и съвета са готови да направят стъпка в посока равенство между половете и властяването на жените при сътрудничеството за развитие. Ние искаме вече да има действия, а не само обещания от страна на институциите. Комисията е провела оценка на предишната програма и се посочва, че резултатите са а, само откъслечни по-скоро са постигнати някакви резултати от отделни лица, а не е имало някакъв общ съвместен резултат. Има и много негативни коментари. Нашата резолю... резолюция призовава комисията да изготви нов план за равенство между половете, да ем, изпрати силен политически сигнал за това, че трябва да се извършат промени в тази насока. Ем, овластяването на жените също трябва да е на предно място в програмата за развитие. Чуваме някакви слухове, че комисията иска да превърне темата не в съобщения, ами в някакъв обикновен документ, в работен документ, а ние говорим тук за равенство между половете и увесяването на жените. Говорих с комисията, чух техните аргументи. Те не искат само да редят едно съобщение а, след друго. Но, ам, когато извършите оценката на вече а, из, изминалата програма стана ясно, че този документ трябва да бъде взет на, на сериозно. Има в оценката се казва, че стимулите дават вече своите резултати, но все пак не са взети достатъчно на сериозно аспектите свързани с равенството между половете. Колегията на Европейската комисия трябваше да изпратят силен сигнал, че тук става въпрос за политика на Европейската комисия, а не става въпрос тук само за един обикновен ам, работен документ. Планът за действие не беше най... Ам, най-разумната мярка за започване на работата по тази тема. Комисарият Тимерманс е феминист и е изцяло отдаден на новата рамка. Знам, че председателството на съвета също а, се е ангажирало с темата. Нашата а, резолюция включва нашите искания, конкретни политики, достатъчни финанси, искаме равенството между половете да се вземе предвид в а, запълването на всички делегации, трябва да се води диалог за спазването на правата с трети страни. Искаме ам, образование е, образование на жените и момичета в трети страни, жените да получават достойно заплащане, достъп до здравоопазване и право на отпуск по майчинство. Трябва да се обърне внимание и на репродуктивното здраве. От комисията искам да чуя по какъв начин планът ще бъде финансиран и какви ще са последващите действия, свързани с плана за действие. Тази дискусия трябва да се постави в контекста на по- всеобхватните усилия за постигането на целите на хледолетието в контекста на конференцията в Париж и в контекста на овластяването на момичетата и жените. Целите обаче трябва да бъдат приведени на действие. Много хора казват, че имаме нужда от показатели, за да постигнем целите. Имаме нужда от оценка. Имаме нужда от данни които да подложим на оценка. Ако не знаем какво се случва с момичета и жените, няма да можем да променим техния живот. Трябва да видим как се отразяват нашите политики в отделните страни, как се отразяват те върху живота на жените и момичетата трябва да се окаже подкрепа за извършването, за изпълнението на плана на действие, свързан с развитието. Благодаря ви, госпожо председател. господин Шмидт от името на Европейския съвет. Господин председател, дами и господа, депутати в Европейския парламент, госпожо Макаван, Нека и аз е, да заявя следното. Аз също съм феминист, защото се имам възможност да се занимавам с сътрудничеството за развитие и съм твърдо убеден, че развитието минава през жените, през образованието на жените, през интеграцията на жените в економическия живот. Мисля, че там е бъдещето на развитието. Бъдещето на развитието на жените бъдещето на развитието с жените. В областта на политиката на развитие на Европейския съюз и държавите членки заложиха основните принципи, свързани с защитата на правата на жената, които те защитават и в отношенията с трети страни. 2015 година е много важна година, тъй като през нея се прие програмата за развитие 2015 година, както и дойде 15-та резолюция на резолюция 1325 на Съвет на сигурност за ООН, за сягаща жените, както и програмата за действие от Берлин. За това е, е очевидно, че тази тема е приоритетна за държавите членки по време на второто полугодие на 2015 година. Люксембургското председателство продължава работата, извършвана от съвета по въпроса за равнопоставеността между половете и развитието, е, равнопоставеността в рамките на програмите за развитие и този приоритет е важен и във вътрешен и във външен план. В съвета по настоящем работим заедно с държавите членки, както и комисията и службата за външна дейност за въвеждане на нов план за действие за равнопоставеността между мъжете и жените и за областяване на жените. В световен план са отбелязани значителни стъпки напред по отношение на равнопоставеността между мъжете и жените, еманципацията на жените и момичетата. Образованието на момичетата се подобри значително през последните години. Автономността на жените в економически план също се подобрява. Все повече жени в днешно време имат достъп до грижи и за здравето и до съвременна контрацепция и все повече спада смъртността на родилките. Същевременно обаче трябва да се каже, че разпределението на постиженията е доста неравномерно в различните е, страни. Е, всеки ден света продължава да потъпква правата на жените и момичетата. Дискриминация при образованието, дискриминация при пазара на труда, на е, отказ от предоставяне е, на, равнопос... на равни права. Е, домашно насилие, е, сексуална експлоатация, генитално усъкънтяване. Има толкова много примери е, за случващото се и Европейския съюз няма да се откаже да полага усилия това да се преодолее. Новия план за действие, предложен от комисията, е ефикасен инструмент за развитието на правата на жените и момичетата и трябва да подобри значително положението на тези жени и момичета, които все още са жертви на дискриминация. Приветстваме този доклад. Той трябва задължително да бъде приведен в действие с сътрудничеството на всички в Европейския съюз. Иска се нов инновационен подход, иска се промяна в институционната, институционалната култура и на терена и в Европейския съюз, за да може а, интеграцията да е във всички а, области и във всички отрасли. През идващите седмици ще продължим да работим активно в съвета по тази тема. Що се отнася до точката равнопоставеност и развитие, тя е включена в дневния ред на, консет... на съвета по външни работи на края на октомври. Там ще се одобри новия план за действие за равнопоставеност между мъжете и жените. Европейския съюз трябва да продължи да бъде лидер за правата на жените и за равнопоставеността между половете и ви уверявам, че председателството ще продължи да се бори за това. Благодаря от името на Европейската комисия. Думата има комисарят Стилините. Заповядайте. Благодаря, скъпи колеги, уважаеми членове на парламента. Тук съм на мястото на моя скъп колега Невен Мимица. Госпожо Макгаван, Вие поставяте един е, въпрос, който комисията взема много при сърце. Европейския съюз иска да предприема мерки и действия е, с целенасочено е, финансиране, експертни становища и политическо лидерство в е, политиката във всички области, включително международното развитие и сътрудничество. Потвърждаваме това намерение в неотдавнашните си действия във връзка с приемането на новите цели за устойчиво развитие. Службите на комисията и службата за външни действия имаха предвид точно, точно това, когато разработихме новите насоки за работа по линия на външните ни действия за периода 2016-2030 2020 година. По обхват и по същество тази програма е много по-амбициозна, много по-задълбочена, отколкото до сега действащият план за действие за равенство между мъжете и жените. Географският обхват е много по широк, защото ще обхваща и търговията, и хуманитарната помощ там, където е необходимо. Всички наши е, партньори, включително и страните, които са в е, нестабилно положение, здравеопазването, положението на жените, за да бъдат премахнати всички форми на насилие и дискриминация. Да могат жените да имат истински и равноправен достъп до природните и социалните ресурси, да бъдат овластени във всякакъв смисъл. Амбициите на комисията – ангажиментът ни в никакъв случай е, не зависят от е, формата на документа, който в случай е административен работен документ. Комисията и Европейската служба за външни действия взаимодействат е, координирано, за да бъдат отстоявани на практика правата на жените навсякъде. Очакваме държавите членки да потвърдят нашия подход чрез съответни заключения на съвета и да могат да се прилагат успешно мерки на европейско равнище. Призовавам Европейския парламент да се присъедини към тези колективни усилия, за да можем максимално да увеличим нашето въздействие, да постигнем максимално добри резултати. Обеден съм, че от нас самите трябва да почне промяната. Промяната в институционалната култура, включително е, чрез примера, който дават всички европейски институции, е ключът към постигане на реални резултати в равенството между мъжете и жените. С адекватно финансиране, с адекватни човешки ресурси и експертни становища, ще можем да подпомогнем делегациите на Европейския е, съюз ще можем да организираме обучение и разпространение на материали. Нашите действия могат да бъдат измерени и количествено. Около 100 милиона евро са предвидени за мерки за осигуряване на равенство между мъжете и жените. Много повече средства е, ще бъдат освоени е, по други програми и в други отрасли земеделието, правосъдието, миграцията, като се отчита необходимостта от равенство между мъжете и жените. Строгата отчетност на всички участници също ще е стимул за по- положителни резултати. Ние сме ангажирани с тази нова рамка и сме готови да направим всички необходими за целта промени. Надяваме се, че ще получим подкрепата на парламента. Аз лично съм сигурен, че парламентът ще подкрепи тази инициатива на комисията. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин комисарио. Сега представителите на политическите групи от името на НП господин Иво Давор Стиер. Благодаря, господин председателю. На първо място искам да поздравя госпожа Макейвън, както и подновяването на плана за действие на Европейския съюз относно равенство между половете. Този въпрос е много важен. В комисията ДЕВА ние също се занимахме с него и е важно и Европейската комисия да изготви съобщение по въпроса. 14 милиона момичета биват омъжвани насилствено. Милиони от тях няма достъп до образованието. На много жени се отказва правото да се развиват нормално. Трябва да се инвестира повече в жените и а, момичетата. 90% от а, доходите си жените инвестират а, в семейството, докато този процент е едва 20 или 30 при мъжете. Когато повече момичета ходят на училище, БВП се увеличава с 3%. Говорим за устойчиво развитие и а, при всички положения трябва да се засили а, позицията на жените и момичетата. Жените трябва да бъдат равнопоставени а, и трябва да вземат централна роля в този нов план за развитие. Благодаря ви. Uh, uh, Благодаря. От името на групата на социалистите и демократите думата има господин Франзолица. Благодаря, господин председател. Дами и господа, вземайки предвид значението на областяването на жените не само във връзка с правата на човека, но и като едно от важните неща за постигането на целите за развитие след 2015 година. Смятам, че средносрочният план на инструмента за развитие ни дава възможност да оценим напредъка по програмите за е, жените и момичетата и да преразпределим нещата там, където това е необходимо. Две от целите за развитие на хилядолетието са свързани с правата на жените, именно целта за постигане на равнопоставеност на жените, овластяване на жените и подобряване на здравето на майките и родилките. Това, за съжаление, обаче в голяма степен не е постигнато. Напредъкът е бавен, неравномерен и в много страни е, нещата се развиват зле. Оценките за напредъка показват, че има нужда от нови мерки за кат... и от по-качествено овластяване на жените и така Приветстваме плана на Европейската комисия за подобряване на ефективността. Приветстваме предложените мерки за засилване на лидерската позиция на жените и на участието на жените и организациите, защитаващи правата на жените в е, частния сектор и е, в обществения сектор. Много е важно жените да постигнат равнопоставеност в е, на пазара на труда. Трябва да направим повече, за да се предотврати дискриминацията срещу жените възоснова на а, брак или майчинство и да бъдат освободени жените от потисничество. Новия план на действие взема предвид всички аспекти на външната политика, развитието, хуманитарната помощ, търговията, правата на човека, външните работи, миграцията, обежището и основните принципи на развитието и те трябва да се прием, прилагат при а, страните съседки и страните, с които и, и останалите трети страни. Има региони, в които изнасилването е оръжие на война. Трябва да се сложи край на тази практика, извършителите да бъдат осъдени и да се работи с пострадалите жени и общности, за да им се помогне да се възстановят от преживяването. Само когато правата на жените станат част от институционалните стойности, ще можем да се доближим до постигането на едно по-равнопоставено общество за всички. А... Благодаря. От името на Екаре думата има Данислав Скрипек. Благодаря, господин председател. Чудесно е, че Европейския съюз подпомага различни страни по света, но ние им налагаме една идеология и култура на смъртта, Папа Франциск неодавна каза, че населението на най-бедните страни в третия свят не може е, да си осигури най-насъщните потребности. Не им трябват квоти, не им трябва борба с предразсъдъци и стереотипи. Трябва им подслон, храна, вода. Не можем да налагаме собствената си идеология върху тях. Не можем да им налагаме аномалии в бита, в начина на живот. Институциите, включително Европейския парламент, трябва да се стремят към комплексно човешко развитие. Това е лайт мотива, който ще ни помогне да отстояваме правата на човека. Благодаря. Беатрис Бесера Бестречея. Благодаря, господин председателю, господин комисарю, господин министре. Благодаря, госпожо Макеван. Съгласно плана до 2300 година жените трябва да бъдат равнопоставени. Жените така или иначе съставляват по-голямата част от населението. В плана трябва да бъдат взети предвид измененията в климата, изхранването и здравоопазването. Не говорим тук само за основни права, говорим за постигане на устойчиво развитие и постигане на равенство мъжете и жените. Този план е подписан от много държави. Важно е планът за действие да бъде приведен на практика надлежно то ще се превърне в една рамка в Европейския съюз, за да се постигнат целите, които си заложим преди две седмици. Всякаква форма на насилие срещу жените трябва да бъде премахната. Това е много важно. Всяка една жена от три в Европа вече е била жертва на насилие, било то физическо или психическо. Необходимо е планът да бъде подплатен със съответните финансови е, средства. Не на последно място става въпрос и за образованието при равенството между мъжете и жените. Много е важно да се има предвид това във всички аспекти. Много момичета трябва да получат съдействие в рамките на сътрудничеството за развитие. Трябва да се инвестира в образованието и да се постигне цел четвърта, свързана с качественото образование за всички. От страна на ООН се посочва, че за жените трябва да се предвиди и по-висока степен на образование, ако жените станат по-силни и мъжете станат по-силни. Благодаря. депути Лола Санчес Калден. От името на Обединената е, левица думата има Лола Санчес Калдентей. Благодаря, господин председател. Равнопоставеността между половете е, е право на човека и основен принцип на Европейския съюз. За съжаление обаче заплатите на жените са 30% по-низки средно от заплатите на мъжете. Е, те имат 50% по-малко възможности да си намерят работа. Една всеки четири жени е преживявала насилие от е, страна на своя партньор или на непознат, така че на практика жените нямат същите права като мъжете. Първият план за действие в областта на равнопоставеността между половете е, е представен е, и демонстрира, че все още не са били извършени достатъчно мерки в тази област. Ще гласуваме по темата утре. Много е важно да се елиминират всички форми на дискриминация, всички бариери, е, разделящи мъжете и жените, социалните бариери, но също и економическите бариери тенденцията жените да работят на непостоянни работни места и да са винаги много по-уязвими. Трябва да има достъп до възможност за аборт. Абортите са важен елемент от сексуалните и репродуктивни права. Иначе жените ще продължат да бъдат граждани а, второ качество. Благодаря от името на групата на зелените. Думата има Хорди Себастия. Благодаря, господин председател. Много тъжно е да се гледа празната пленарна зала. И това не е за пръв път. Когато говорим за равенството между мъжете и жените, тази тема винаги става последната точка от дневния ред, винаги е късно вечерта и залата е празна. А въпросът е толкова важен. Трябва да сложим край на дискриминацията, от която страдат жените по цял свят. Това не са кухи фрази. Политиката ни на сътрудничество и развитие трябва да се основава на този подход и Все още нямаме официално съобщение на комисията по тази тема. Няма ясни ангажименти за последващи действия с оглед на поставените цели. Ако това не се направи, всичко ще остане само на думи. Искаме повече бюджетни средства, повече ангажираност, повече реални действия във всички области на политиката. Благодаря. Госпожа Милен Трошчински, Европа на нациите и свободата. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ето отново имаме законодателен проект за резолюция, който нарушава възможностите да се постигне развитие. Вие казвате, има насилие срещу жените, но също но се нарушава гаранциите за предвидени в предходни планове. трябва да се има предвид кои са страните, е, където има такова насилие срещу жените, е, към кои се обръща комисията с тези послани. Най-голямата заплаха е ислямския фундаментализъм, който се разпространява навсякъде в е, по света, включително и тук в Европа. В Брески имама е, каза следното. А, ако жената излезе без чест, т.е. без забратка, мъжете имат право да окажат насилие срещу нея. Има принудителни бракове, има принудителна стерилизация, има непрекъсната злопотреба с жени. Има терористични организации е, като Бохо Харам, които са толкова силни, че заплащат съществуването на множество държави. И същевременно в външната е, политика на Европейския съюз и Съединените щати има мерки, които са противни на ценностите, които вие твърдите, че защитавате. 700 жени от е, 80 страни се събраха на среща, представлявайки университет, неправителствени организации и други професионални области, борещи се за защитата на жените във всички аспекти. Те говориха за физически изтезания, говориха за нападения срещу тях, говориха за генитално осъкътяване. Трябва най-вече да се насочат усилията ни, за да се преборим срещу тези терористи. Помислете си, сега ли е момента да се борим за правата е, на хората ЛГБТ, и Това е нереалистично. Благодаря. Благодаря ви. Джули Гърлинг има думата за една минута. Благодаря, господин председателю. По... Подкрепям това действие, свързано с постигане равенство мъжете и жените. Подкрепям призива на госпожа Макейван тази тема да бъде взета на сериозно от Европейската комисия от нейната администрация групата на ЕКР и британските консерватори консерватори искат да поставят жените и деца и е, момичетата в центъра на е, развитието в Европа и е, света. Много е важно това за постигането на целите на хилядолетието. Подновяването на плана обаче е свързано с някои резерви от наша страна. Не трябва да се повтаря толкова много аспекта, свързани с информацията и методологията. Необходимо е да има реални действия, да има достатъчно средства, за да се изпълнят целите на практика. Подкрепям подхода на британското правителство за, за прегледа на многогодишната рамка. Така е, че най-важният аспект е действията да бъдат приведени на практика. Благодаря ви. Депути Катрин Бърдър. Думата има госпожа Катрин Бърдър. Благодаря. Благодаря на Линда Макаван за добре свършената работа. Когато в Европа говорим за равенство, имаме предвид и равенството между мъжете и жените. Това трябва да залегне и в нашите стратегии е, за развитие, в взаимодействието ни с развиващи се страни. Не бива жените а, е, да живеят в страх от а, е, насилие. Сексуалното насилие в а, Нигерия, Боко Харан, в Сирия, бежанските. А, лагери също имат такива тъжни истории. За съжаление, по чисто биологични закони има много нежелани забременявания в такива случаи и затова един безопасен аборт е много по-добър, отколкото безкрайното продължаване на униженията. Сексуалните и репродуктивните права на жените трябва да бъдат гарантирани. Те са част от свободата и овластяването на жените. Жените трябва да имат достъп до сексуални и репродуктивни услуги, включително, ако е необходимо, сигурни и безопасни аборти. Това има особено голямо значение за конфликтните зони. Благодаря. On behalf GUE NGL Group. Благодаря от името на Обединената левица госпожа Форенца. Заповядайте. Благодаря, господин председател. В стратегията на Европейския съюз е, е казано, че е, се придържаме за, към целите на устойчивото е, развитие до 2030 година има на разположение ресурси за подобряване на е, положението на равнището на Европейския съюз и на равнището на държавите членки. Устойчиво развитие означава образование, здравеопазване, социални услуги за жените и момичетата. Жените да могат да правят свободен избор и да се радват на уважение. Благодарение на Европейския институт за равенството между мъжете и жените прави проучвания от които можем да направим извод най-вече за слабостите в страните от Южна Европа и другаде, когато имаме цели за устойчиво развитие, те трябва да бъдат отразени в глобалното партньорство. Благодаря. Благодаря. Продължаваме с процедурата на спонтанни изказвания. Двама оратори имам. Записани. Рикардо Суал Сантуш има думата пръв. Е, entre 2010 и 2015 Благодаря, господин председателю. Програмата между 2010 и 2015 даде възможност за провеждане на нови политики, свързани с развитието. Нови цели бяха очертани и трябва да бъдат обвързани с други политики и други альтернативи. Между 2015 и 2020 имаме нужда от е, един последователен подход, да има културен обмен между институциите, да се очертаят е, целите на е, Европейския съюз, свързани с установяване на равенство между половете. Като се прехвърлят целите от тази област към търговията, ще се постигне по-висока степен на, спр... на справедливост, ще има по-справедлива търговия с а, трети страни. Благодаря ви. Обригадо. Uh, Thank you. Е, Тора Пелотис, Нотис Мариас. Нотис Мариас има думата. Благодаря, господин председател. Европейския съюз трябва да се бори срещу дискриминацията между половете, особено на работното място и също времено да се бори за овластяването на жените в развиващите се страни. В момента на световната финансова криза виждаме тежките и последици върху жените тук и по целия свят. Жените винаги са по-уязвими и, и що се отнася до назначаване на работа. В Гърция по меморандума преживяваме доста тежки последици жените и момичетата, които са тежко засегнати от економическите ограничения, наложени ни от меморандума. Трябва ни прозрачност, особено от пенсионната система, що се отнася до пенсиите за мъжете и жените и трябва защита за жените по време на бременността и след раждането на децата им. Благодаря много на Ната Исмария. Сега давам думата на комисаря Стилианидис. So Много ви благодаря, господин председател. Преди всичко искам още веднъж да поздравя скъпата а, колега госпожа Магаван за това, че се е заела с а, толкова голямото предизвикателство да работи усилено по темата. Благодаря на всички изказали се в плодотворната дискусия, макар и късто и неудобно време. Всичко това показва колко близки са нашите позиции, нашите стремежи за подобряване на живота на жените и момичетата в страните, които са наши партньори. в новата рамка за действие всички тези тревожни въпроси, които поставяте, са отразени и ние ще продължим диалога за изпълнение. Искам да ви благодаря и е, за вашата всеотдайност, която работите за равенството между мъжете и жените. Особено сега, когато отбелязваме 20-та годишния от Пекинската платформа за действие и 50-та годишня на резолюцията на ООН за жените, мира и сигурността. Програмата за устойчиво развитие от 2030 година не бива да пренебрегва никого. Аз бих казал особено жените и момичетата. Програмата до 2030 година е една комплексна програма с амбициозни е, задачи и цели, които могат да бъдат постигнати с равенство и овластяване на жените като двигател на устойчивото развитие. Европейския съюз преди две седмици в Нью Йорк категорично заяви, че ние искаме свят, в който правата и интересите на жените се зачитат изцяло, свят, в който могат да разгърнат изцяло своя потенциал. С една дума да живеем в общество, което е равноправно за всички. Комисията се придържа към този ангажимент чрез ефективно прилагане на новата рамка за партньорство с всички наши партньори. Държави, международни организации, неправителствени организации, предприемачи и всички други заинтересовани страни. Разбира се, ние в комисията разчитаме на вашето партньорство. То наистина е ключово. Благодаря ви за вниманието. Евхаристо, е, благодаря. Благодаря ви, господин председател.